Добър ден, колеги. Имам една тъжна новина. Нашия колега, който работи с нас вече от няколко години, която работи в полиси отдела, преди това ще ни напусне през март. Имам предвид Клер. Тя беше чудесна колежка, винаги ни оказваше помощ и отговаряше за много важни досиета като например хуманното отношение към децата и така нататък. Мога само да изразя съжаление за това, че ни напускаш Клер. А, ти си чудесна, сигурна съм, че ще се справиш и на новото си поприще. Peter, that was not for you this time. You need to do this by yourself, bilaterally ще трябва да уредите взаимоотношенията си с Клер двустранно. And now, please, fast. Под точка разни няма нищо. Моля ви, затегнете коланите, защото имам много съобщения по отношение на решенията на координаторите от януари. Ще отнеме доста време, докато ви ги представя. Координаторите взеха много решения и за протокола ще трябва да изчета всички номера. Извинявам се, но това е по правило 202, което съм длъжна да следвам. Бяха прияти препоръки в формата, в която аз предложих. Всички те са за 2017 година, така че няма да това са 656, 657, 671, 702, 0705, 0797, 0792, 0888, 0393, 0596. Всички бяха обявени за допустими и бяха затворени, с изключение на 079293 и 596, които бяха обявени за недопустими. Петиция 0662 ще остане отворена и ще бъде разгледана заедно с други петиции по същата тема в допълнение към препоръките, които направих. А относно 0701 от 2017 година бе взето решение да се поиска допълнителна информация от Европейската комисия и да се препрати към Комисията по заето за становище. За 0705 бе взето решение да се поиска информация от комисията или петицията да се препрати на Либе. 0720 ще бъде препратена към АФЕТ, ФАМ и ДРУА за становище. Ще изпратим също и на върховния представител на Европейския съюз за външни отношения и сигурност. Петиция 0775 бе взето решение да бъде обявена за допустима, да се обясни съдържанието на първия параграф на член 165 на вносителя на петицията. Той трябва да внесе жалба към латвийския омбудсман и да се обърне към Латвийското министерство на образованието, след което ще затворим петицията по 0837 петицията бе обявена за допустима, взехме решение да поискаме допълнителна информация от Европейската комисия и да изпратим петицията на НВ за информация. За Каталуния имаше 29 петиции. Те бяха обявени за недопустими на базата на член 4, параграф 2 от договора за ЕС. Решихме да уведоми вносителите на петицията за съдържанието на тази разпоредба и за дискусията, която проведохме на пленарното заседание на парламента на 4 октомври ще изпратим и линк към дебата за Каталуния. Останалите оспорвани препоръки бяха прияти във формата, в която ги предложих аз, Маргарет. Няма връзка с това, което казваш, но да добавя към протокола, че ние от зелените нямаше как да присъстваме, защото не получихме нищо писмено. При това положение трябваше да пратя някой друг на заседанието. Аз не знаех е, на какво ще се работи, но ако поне бях получила нещо писмено, преди да се вземе решение, аз като координатор щях да намеря някой, който да може да присъства. Мария или някой друг – нямаше как да присъстваме на заседанието. Трудно е да се каже присъствайте, при положение, че не сме получили нищо. Моля да се впише в протокола моето възражение. Благодаря. Ще добавим коментара ти към протокол от заседанието. Мисля, че можем да продължим към гласуването. Констативно посещение в Ларнака, Кипър. Констативно посещение, което се проведе 2017 година. Да, може да гласуваме с дигане на ръка. Аз, както и останалите, трябва да вкарам картата си за гласуване в машинката, така че нека просто да поемем дъх и да започнем. А вие вече сте го направили. Аз малко се позабавих. That's it. So Marlene is raising her hand and my, my card is in the machine. Recommendation 3A, Amendment 1. Изменение първо за, против, въздържали се, приема се. Препоръка четвърта за, против, въздържали се, приема се. Препоръка 4А, изменение 3 за, против,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 Okay, the machine seems not to be working. Като че ли машинката ви не работи. Картата не работи. Тогава вдигайте ръка. Край на гласуването. Приема се с голямо мнозинство. Благодаря ви. Резултатът е 20 за и един против. Okay, let's move on to... Преминаваме към точка 6. Моля тези, които не желаят да останат в залата, да я напуснат тихичко. So, let's proceed now, and I would ask... Продължаваме. Бих искала да помоля колегите да запазят тишина, когато обсъждаме точка 6. Констативно посещение в Ужица, Германия на посещение от 14 до 16 февруари 2018 година. Нека да чуем ръководителя на делегацията, господин Чак. Thank you for the floor, Cecilia, because... Благодаря, Сесилия. Е, бих искал да говоря на унгарски, така че моля ви да си сложите слушалките. Али са да Először мекка szeretném минденки нека ципруши документум dokumentum támogatását. Благодаря ви. Бих искал да благодаря на всички за това, че подкрепиха документа за констативното посещение в Кипър. А относно а, посещението в Германия, там нещата стоят малко по-различно. Има два проблема, които съзряхме в случая с Германия. Това е един хубав регион между Берлин и Дрезден. Един чудесен пейзаж, който радва окото. Това е и една жилищна зона. Беше ни казано, че това е територия, дадена от Бога, където дяволът е поставил, е сложил лигнитни въглища. Това означава, че вече почти цял век се изличат лигнитни въглища и това води до много проблеми за околната среда и остава белези по територията. Другия проблем е, че 50 000 човека принадлежат към носа на сорбите. Някои от а, общините през, на сорбите през последните години бяха а, заличени заради експлоатацията на лигнитните въглища. И тази общност бива прехвърляна към градските региони, което затруднява процъфтяването на културата на сорбите. Членовете на това младсинство надигат глас и внесоха вече трета петиция за защитата на културата на сорбите в този контекст ще е трудно да изработим добре балансиран документ. Електроенергията, която се генерира благодарение на лигнитните въглища, възлиза на 32% от консумираната електроенергия в района. Така че не може просто да се каже преустановете експлоатацията на лигнитни въглища. Има а, електроцентрали в района, които също генерират електроенергия, но трябва да признаем, че тези електроцентрали използват най-новата и модерна технология, но дори тази нова и модерна технология не е достатъчна за да премахне частиците от въздуха. Количеството частици във въздуха в този регион е три пъти по-високо, отколкото това в останалите райони на Германия. Ето защо смятам, че сме изправени пред трудна ситуация. Бихме могли да препоръчаме Германия по някакъв начин да се опита да смекчи последствията от е, експлоатацията на лигнитните въглища и да и препоръчаме да запази етноса и културата на сорбите. Нека да бъдем честни. Германия вече прилага добри програми, за да защити този етнос. Има знаци и на двата езика навсякъде в района Така че не можем да кажем, че Германия не се е заела с въпроса. Ръководителите на този етнос се безпокоят за бъдещето, бъдещето си. Предвижда се откриването на две нови лигнитни мини в района, така че имаме две разнопосочни мнения дори в самия етнос на сорбите – най-вероятно този етнос ще се разедини, защото а, това ще доведе до създаването на много работни места. 600 човека от този етнос вече работят а, в тази сфера. Ето защо може да кажем, че в минната индустрия има единодушие по отношение на значението на този отрасъл. Постепенно трябва да се изведе от експлоатация е, електроцентралата е, на базата на въглища. Така че, ако сте съгласни, госпожо председател и вие, колеги, бихме могли да изпратим писмо с въпрос до постоянното представителство на Германия и до немското правителство чрез постоянния представител. И можем да запитаме каква е позицията на новото федерално правителство в Германия, каква е визията на новото правителство по отношение на ам, електроенергията, придобивана от лигнитни въглища. В подздап има членове на ам, местното самоуправление които са и представители на сорбите, но ние така и не успяхме да се е, срещнем с член на федералното правителство. Всъщност то няма шиново е, федерално правителство, но е добре, когато имаме такова, да можем да знаем каква е неговата позиция за този отрасъл. И с оглед на отговора, който получим, бихме могли да изготвим окончателен вариант на документа. Благодаря още веднъж на колегите за отличното сътрудничество. Благодаря на секретарията. Имахме добре организирана поредица от срещи. Получихме подкрепа от всички членове на секретарията. Изключително добро констатативно посещение се получи, но признавам, беше изключително трудна а, ситуацията Ние Трябваше да получим колкото се може повече информация, за да може да изградим балансирани препоръки в крайна сметка. Благодаря ви. Благодаря. Изключително точен и а, интересен анализ, както винаги. Маргарет, благодаря. Благодаря за а, начина по който ръководи делегацията. Мога да подкрепя всичко, което каза. Просто искам да подчертая и следното. На първо място трябва да видим дали е спазено европейското законодателство, рамковата директива за водата, акта за подпочвените води и така нататък. Да видим спазва ли се и конвенцията за достъпа до информация по отношение на околната среда. Някои от носителите на петициите казаха, че не могат да получат тази информация, защото тя е поверителна. А, тук става въпрос за човешки животи. А, още нещо, което ме безпокои, извинява и Маргарет, но има някакъв проблем с английската кабина. Yeah, maybe, maybe much... Може би датската кабина работи с по-голямо вдъхновение тази сутрин. Хайде да опитаме отново. Så vil jeg blot altså, gentage kort, at uh, vi... No, that doesn't function. Nobody understands. So. Except you. and Rikke. Can I... Can I ask the interpreters to make sure that, that your interpretation... Може ли да помоля преводачите да направят така, че да чуем превода? Нека да направим проба. Yeah, because I think that would be the easiest, at least. You work on that English? Ако говоря на английски, става ли? Толкова ли ми е лош английския? Your EU, e English. Опитай с европейския си английски, казва председателката. Äh, as we call it. Äh, <laughs> okay, just uh, very short again. I uh, endorse everything said. Мога да подкрепя всичко, което бе казано. Присъединявам се към благодарностите. Е, беше наистина брилянтен ръководител на делегация. Трябва обаче да зададем въпрос на компетентните власти и най-вероятно и на комисията. Въпрос за европейското законодателство. Рамковата директива за водата, за подпочвените води, те са нарушени от това, което виждаме. Конвенцията за достъпа до информация – която се отнася и за Германия и за Европейския съюз. Някои от носителите на петицията казаха, че не могат да получат информацията, от която се нуждаят. И тук дойде голямото ми безпокойство. Всеки признава, че ще се сложи край на а, въглишните мини, но тяхната альтернатива ще се отрази много повече на околната среда. Ще се а, наруши територията, пейзажа и изненадващо беше, че сред компетентните органи Те непрекъснато говориха за нови работни места, но никой не спомена за устойчиво развитие. Цитираха се някои възобновяеми енергийни източници, но всичко спря до там. спестяването на електроенергия съвсем не беше в дневния ред на местните компетентни органи. А тук говорим за нещо повече от нови работни места. Искаме устойчиви работни места, които да не могат да бъдат а, изнесени. Енергийната ефективност е важна част от енергийната политика на Европейския съюз. Спестяване на електроенергия и ефективното и разходване може да преминете към модерно, устойчиво производство на електроенергия. А германските власти говореха за шок след обединяването на Германия, шока, който са преживели в началото на този век. И сега ще а, повторят грешката, ако не се подготвят още от сега за модерните технологии и конкуренцията. Многократно ни бе казано това и и се изненадохме от слабия отговор, който получихме. модерните технологии няма да решат проблема, ако продължавате да използвате въглища. Със сигурност альтернативата, която се предлагаше, няма да е по-добро решение. Добре е да проведем някакво публично заседание, за да може хората да чуят, че Европейския парламент е обезпокоен от това, което се случва. Добра идея е гражданите да чуят, че ние сме тук, обезпокоени сме и ги слушаме. Благодаря. Нека да повторя нещо, което всички знаят. Няма смисъл да пращаме писмо до немското правителство, при положение, че такова няма. Ще разгледаме проекто доклада за констатативни активното посещение малко по-късно през пролета и да се надяваме, че тогава правителство ще има. Така че ще мислим тогава. Имам още един оратор в списъка, но все пак трябва да продължим напред, така че моля ви, бъдете кратка, госпожо Данокка. Uh, и аз участвах в мисията за издирване на за установяване състоянието на нещата. Благодаря на нашият ръководител за отличната работа. Не бих искала да повтарям казаното от Маргарет и господин Чаке. Искам само да спомена, че по време на на нашето посещение разгледахме и петиция от Берлин, свързана с замърсяването на река Шпре. Река Шпре, която тече, която тече в този регион, която минава през региона, където се намират мините с лигнитни въглища близо до Дрезден и проблема продължава да съществува. Така че чу не знам какво можем да направим с немското правителство ще включа допълнителни препоръки към новото немско правителство, следващото немско правителство и местните и регионални органи на властта, за да се съобразят с резултатите. Маргарет, искам само да припомня, че Татяна ще ни напусне. Да, напускане. Връща си се в Латвия към нейното мълчинство. Така че нейно, нейния принос беше наистина прекрасен, защото а, разгледахме проблемите и от екологична гледна точка, и от енергийна гледна точка. И като цяло искам да благодаря на Татьяна за всичко, което е правила в нашата комисия. Благодаря ви за сътрудничеството, казва госпожа Жданока. Предполагам, че е, моят е, заместник ще продължи работата. Така ли, казва председателката, аз не знаех, че ще се върнете в страната си. Наистина ти пожелавам всичко най-добро от името на всичките, всички колеги. Беше много приятно да се работи с тебе. И ние имаме в момента скандали, свързани с малцинствата в а, моята страна. И така минаваме сега към следващата точка. Представяне на проучване планове за управление на едрите хищници в Европейския съюз и държавите членки. Давам думата на нашите експерти Дуарте Кадет Дароча Перейра и Сара Мария Диас Ферейра Пинто. Good morning, ladies and gentlemen. Ден, дами и госпожа. За мен е голямо удоволствие да представя пред Европейския парламент нашето проучване относно планове за управление на едрите хищници в Европейския съюз и държавите членки. Беше ни заръчено от работна група по животните. Това изследване разглежда състоянието на четири вида, които се намират в държавите е, членки. Е, кафявата мечка, евроазиатския рис, вълка и е, мечката гризли. Добър ден! Целта на това а, изследване бе да отговориме на някои а, загрижености, залегнали в а, петиции. Раз, разгледахме каква е законовата рамка, евентуалните условия за дерогации, най-добрите практики за разрешаване на конфликта и евентуалните препоръки. Законовата рамка е следната. Първият инструмент бе прият през 1979 година. Става дума за Бернската конвенция и през 1992 година е, директивата за местообитавнията. Е, някои, в някои държави членки съществува специално законодателство относно защитата на хищниците. Е, кафявата мечка присъства предимно в скандинавските страни, източна Европа и в е, някои специфични региони на Иберийският полуостров и в Италия. Е, счита се, че при природозащитният статус е лош или не е, задоволителен в повечето държави е, членки. Проблемите проистичат от е, предимно от нападенията срещу домашни животни, по-специално овци. Леталното управление няма последици или недостатъчни за, да, за решаване на конфликта и за решение на въпроса. Препоръката е да се създадат условия за по-добро взаимо между тези видове. Евроазиатският рис при присъства предимно в скандинавските страни. Има специален противозащит природозащитен статус, освен в Естония, Латвия и Финландия. А, проблемите проистичат предимно от нападения върху домашни животни, по-специално овци. Е, леталното управление няма да даде желателните резултати. Е, плановете за управление трябва да вземат предвид е, съществуването на риса и мечката гризли на едни и същи територии и се препоръчват е, създаване на условия за по-добро управление, е, построяване на бариери, кошари и други за защита на домашните животни. Е, вълкът добър противоприродозащитен статус в практически цяли Европейски съюз. Не съществува специален, специални правила в Естония, Латвия, Финландия и други. Проблемите проистичат предимно от нападение върху домашни животни, по-специално овци е, леталното управление е, няма, не дава желаните резултати и, и при всички случаи не намалява щетите нанесени на животновътството, така че най-добрите е, практики за взаимно за съсъществуване се препоръчват. Е, същевременно е необходимо да има да се проведат е, кампании за осведомяване на обществеността. И последния вид е, мечката е гризли, която присъства предимно на територията на е, скандинавските страни. Статута на защита е приемлив предимно в фино-алпийският биорегион. Прироз природозащитния статут на практика не съществува в останалите територии. Проблемите са свързани с, с, с нападения на товци и елени в тези региони. Би трябвало да се създадат схеми за компенсиране и смятаме, че леталното управление няма да е, реши проблемите и е, свързани с животновътството. Що се отнася до условията за дерогации по силата на директивата за местообитаванията, е, дерогацията има за цел опазване на някои видове много е важно също така да се разбере какво означава добър природозащитен статус. Това означава, че е, вида е, може да просъществува дългосрочно в е, естественото си е, обкръжение и обществената си околна среда. за видовете, които са включени в приложение 4 на директивата, могат да се предвиждат альтернативи само дерогации, ако няма други альтернативни решения. За тези, които са включени в приложение 5, Дерогации могат да се предвидат само ако е необходимо да бъдат преместени видовете в, на други место обитания. Що се отнася до експлоатациите на а, видовете, свързани с а, едри хищници, а, те е, подлежат е, на ловуване по силата на е, на, правилата, залегнали в директивата. И четирите експлоатацията на тези видове може, може да доведе до нарушаване на баланса в биоразнообразието в тези региони. Някои държави членки са поискали дерогация, но ам, проучванията показват, че подобни действия са про, е, анти, антипродуктивни и че в никакъв случай не се е, отразяват е, е, допринасят за решаването на проблемите и на намаляването на щетите за е, животновътството. Виждате тези две е, графики. Виждате, че колкото повече е, вълци биват убивани, толкова повече е, овци продължават да загиват. Тоест, съотношението на намаляване бройката на вълците е, няма положителни е, последици е, по силата на изискванията на директивата за местообитанията. Държавите членки при, някои от държавите членки прилагат летално управление, но това в много случаи може да доведе до увеличаване на браконьерството и съответните последици от това. Леталното управление има за цел управление бройката на някои по-разпространени е, видове, т.е. да се е, извършва контрол над броя хищници в дадени територии. но като цяло този вид управление не решава проблемите. Е, заключения и препоръки. Ние препоръчваме превентивни мерки които смятаме, че са най-подходящи за е, решаване на проблемите, свързано с е, животновътството. Е, необходимо е да се изпълняват доколкото може европейските проекти, свързани с Life Plus и да се създадат компенсационни схеми и както и използване на методи за опазване на на, на, на животните, като присъствие на кучета, построяване на огради, кошари и други. Плановете за управление на едрите хищници трябва да почиват на научна основа и проучвания и да има достатъчно добре, е, добра информираност на обществеността След извършване на, на проучвания трябва да се изработват насоки, които а, да бъдат след това разпространени сред а, различните заинтересовани страни, докато и да стигнат и до широката общественост. Е, държавите членки също така трябва да увеличат финансовите средства, е, насочени към научните изследвания и е, превенцията е, смятаме, че ако превентивни мерки е, бъдат е, прилагани на време, положението ще се подобри много бързо. На видовете. Като се се почерпви да бъде преместен Андоскил, който отсъства аз и Сара. Често се споменават инциденти, е, така че вашето, вашата презентация беше много интересна и наистина има някои неща, които не са ясни и разбрани от широката общественост. А сега давам думата на представителя на комисията полезни решения. Това е тема, върху която комисията работи отдавна. Ние се опитваме да подпомагаме държавите членки и заинтересованите страни да подобряват опазването на този вид видове, разбира се, като се отчита интереса на местното население с законовата рамка на европейско ниво, разбира се, съществува и национално законодателство което би следвало да се прилага адекватно. Така че върху това трябва да насочим усилията, прилагането на законодателството. И какво правим в тази насока? Беше изготвен план за действие, и те предвидени в този план за действие, ще бъде а, актуализирана, а именно комисията ще изготви документ с насоки а, за, а, с правила а, за опазване на тези видове и как това да се прилага на практика. Това е най-първото нещо, което ще направим. Второ, решават конфликтите. А, имам, бихме желали да създадем такава платформа за едрите хищници, а също така и а, друга платформа коя, или платформи, които са с регионален хар, а, характер. И това е един пилотен е, проект също така и на Европейския парламент, като идеята е да се насърчи, се подчертава в проучването. Очевидно е, че имаме директива, която ни а, позволява да приемем изключение за омъртвяване на тези едри хищници при определени условия. Но разбира се, както и чухме от доклада, от проучването, приветстваме това проучване а, и продължаваме работата си потече и повече. А сега имате думата, колеги. Господин Марселези има думата. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на авторите на изследването. Аз Елите също са удовлетворени. Също така и е, това отговаря и на загрижеността на Европейската агенция за опазване на вълците. Тоест, всичко трябва да почива на научни принципи и разбира се, на Европейската агенция за опазване на вълците. Тоест, всичко трябва да почива на научни принципи и разбира се да се прилагат и етичните принципи, залегнали в нашите европейски ценности управлението, летал, леталното управление и лова на вълци не дава необходимите резултати. За, за, това, са, за това са много, много важни да се намерят е, условия за съвместно съществуване на видовете. Също така компенс, компенсаторните схеми трябва да допълват и координация на политиката, свързана с опазването на едрите и хищници. Смятам, че леталното управление и ловуването не разпространяваме. И в образованието, така че не, не, не, необходимо е да се... Да, за това искам да направя две предложения. Първата на Европейската комисия, моля ви се, това, което става в моята страна не мисията да разпрати този доклад и това проучване на различните държави членки, в които присъстват тези е, хищници и по-специално на испанското правителство, за да се вслуша веднъж за винаги в е, гласа на разума и на науката. Петър. Да. Благодаря ви. Трябва да признаем, че тук е, в нашата комисия се внасят различни петиции по темата и спешно да разглеждаме тези проблеми, защото не навсякъде нещата се прилагат правилно. В Германия мога да кажа нещо положително, че вече има вълци, те са се заселили, това е чудесна новина. Но разбира се, трябва да разглеждаме и взаимоотношенията. Наистина съм радостен, за това, че се предлагат планове за управление, специално за, за вълците и комисията също така възнамерява да продължи да работи по темата. Що се отнася до Германия, смятам, че наистина има управление на вълците. Тези въпроси не се обсъждат и хората се сблъскват с проблеми. Виждаме също така, че в, а, така се появява напрежение, особено в а, селските региони за опазване на видовите, но мерки за опазване на хората, на домашните животни, защото щетите, да, погледнато от макроекономическа гледна точка, не са чак толкова за опазване на видовите, но мерки за опазване на хората, на домашните животни, защото щетите, да, погледнато от макроекономическа гледна точка, не са чак толкова, вече не са ефективни. като може да минат седмици, докато се вземе решение над седмици, за да се вземе решение какво да се прави с един такъв вълк, това трудно може да се обясни на хората. От този ред е, ние всъщност е, ще си развалим хубавата работа. Защото това е в вреда на хората. Хората проблеми е, в регионите, където няма гори, където има диги, близост до проблеми в регионите, където няма гори, където има диги, в близост до морското крайбрежие и вълците се появяват там. Т.е. вълкът обаче не е глупав. Той се напасва към природозащитните мерки. Той е гъвкав. Естествено, че той а, предпочита да нападне овците, защото гората е опасна. Там са капаните. Така че, моля ви а, да се запознаете с всички документи, а, които, а, всички петиции, тези, които а, смятат, че твърде много мерки има за защита на вълците и другите, които смятат, че твърде малко се прави за защита на, на вълците. Въпросът е обаче да не застрашаваме хората, да работим в интереса на хората. Благодаря ви. И е, да, още веднъж, така че много важна. Благодаря ви, Маргарет. На датски ще говоря сега. Трябва наистина И тогава а, руснаците ни казаха, че в Сочи няма комари. Всички бях, са били унищожени. Но от гледна точка на биологичното разнообразие, това е катастрофа. Така че изтребването на какъвто и да било вид е и така нататък. И, и, така че вълкът може да съществува с а, всички видове животни. И така нататък. И, и, така че вълкът може да съществува с а, всички видове животни. И смятаме, че вълкът е част от биологичното разнообразие. Как можем, но трябва да си дадем сметка как да предпазваме и домашните животни. Те могат да държат стадото събрано заедно. И разбира се, това затруднява. Той има правото да ни изтреби, както ние изтребваме него. Благодаря, Чилия. Искам да благодаря за това проучване би следвало да бъде изпратено на всички държави членки и специално на Италия, защото Италия е една от тези страни, която смята, че е, националните е, вълците е, бисна устрелването на вълци. Чухме колко е, какво е значението на вълка, чухме научните аргументи и цялата тази информация трябва да бъде изпратена на всички държави членки, защото е, не бива да се допуска човека да изтребе, а, защото това дълбоко ще засегне биологичното разнообразие. Това ще се... Да не забравяме за замърсяването на околната страна, разрастването на градовете. Всичко това застрашава е- екосистемите да разгледаме тази темата. Трябва хората от двата лагера да разговарят помежду си и да намерят решение поне в някои от държавите членки, и това е поне нашето последните представителства, се докладва, разбира се, на правилните хора в самите държави членки. Смятам, че това е много по-ефективно, отколкото петиция 0287 от 2017 година с 18 подписа относно предполагаемо непълно прилагане на рамковача. Комисията е тук. Имате е запозната с проблема на солни натрупвания в този регион. Ние сме предприели законодателни действия в са запознати също с въпроса. Те са приели един генерален план за солните натрупвания, което разбира се вече е много важна стъпка за управление, за решаване. А, така че към момента не се очакват никакви а, зауствания. Сега разбира се, предприема никакви действия на, тази, на този ранен етап. Благодаря. Благодаря ви. Колегите малко намаляха, но въпреки това, тези, които са останали, желаете ли да се изкажете? Не. Да, благодаря ви. Видях, че картата ми за гласуване да работи. Поне се надявах микрофона да работи. Виждам, че работи. Ако разполагам с правилния документ, надявам се, че всичко е, е, от него разбирам, че в момента се провежда оценка за екологичното въздействие в региона, е, така че трябва да изчакаме резултата и след това ще можем да решим дали да приключим разглеждането на петицията. You, you да, благодаря ви. Мисля, че вие сте добре запознат с ситуацията. Чухме позицията на комисията. 2097 относно вредни последници върху околната среда и здравето, причинени от кабели за високо напрежение в Северна Португалия. Петицията. Добре дошли. После разглежда тази жалба, която бе внесена през октомври 2014 година от Ана Миранда и Мариса Матиас, които бяха по това време евродепутати. Благодаря ви за вниманието, което отделяте. Стълба с кабели за високо напрежение. Става, става, става дума за един проект на границата с Португалия, който започна през 2011 година. Като целта малките възможни отклонения само по най- там, където се налага. А, обаче а, по, по линията на трасето се намират а, лес, и и електропреносителните кабели запла... бяха, представляваха е, опа, опасност за населението и за това бихме искали Европейския указ от 15 е, февруари и да се одобри регламент относно техническите условия за енергопренасящите е, кабели. Сето и а, е, къщите е 6 е метра и 10 см, което е абсолютно не. А, което е твърде, твър, твърде, твърде малко и а, много опасно. Така че ние настояваме да се прилага принципа на предпред. пред, пред поиска от компетентните испански органи да предприемат мерки за прекратяване на, на застрояването на тази инфраструктура на португалско-испанска мерки за прекратяване на, на застрояването на тази инфраструктура на португалско-испанска на околната среда с запитване за увоз. Но за да, по, по, за да поискаме да бъде направен технически анализ на проекта. Но бихме бих, бихме, бихме искали да се прилагат а, изискванията на закона в този случай. Също така а, бихме искали Първоначалният проект, който беше представен през 2011 година, както и договорите с а, съответните общини, както и резултатите от а, заседанията с а, операторите и предприемачите да бъдат оповестени. Обаче бе ни съобщено, че този, тези документи са загубени и не могат да бъдат оповестени. Нашата асоциация разпрати 14 искания към съответните компетентни испански органи, но министерствата не, не ни дадаха допълнителна информация. Те бяхме, тъй като не получихме отговори от съответните компетентни органи, се обърнахме към омбудсмана в Галиция. Галиция. В а, своя отговор от 18 октомври 2017 година омбудсмана а, се обърна към, мини, мини, към Министерството на околната среда с искане нашето, наш, нашето настояване за, от, за отклоняване трасето на инфраструктурата да бъде взето предвид. Също така бихме искали комисията на петициите да остави тази жалба отворена и се обръщам към различните, и че може да говорите много дълго право, кое, която да регламентира минималното разстояние между трасето на електроправо кое, която да регламентира минималното разстояние между трасето на е, електорират с, е, национ, в националното законодателство. Също така, както, както казаха жалбоподавателите, проекта в е, момента е в фаза на проучване, все още не е взето решение. Така че в тази нарушение на съответния давам думата на колегите. Госпожа Валина, благодаря госпожо председател. Искам да благодаря на жалбоподавателите, но две, два са проблемите тук. Първо, консултиране с обществеността и второ, съответните испански разтревожени от това, че не разполагаме и с информация от страна на Европейската комисия относно овоз на този проект. За това предлагаме жалбата да, да продължи да бъде отворена, тъй като не е бил приотация и а, не е предоставена необходимата дум коментар. Благодаря на вносителите на петицията. Да кажа всичко. вие казахте на комисията, че има и оценка на въздействието, но това е проблем, защото оценката на въздействието е европейско законодателство и а, то се бави вече повече от 3 години. Неприемливо е комисията да заяви, че ще остави а, въпроса на националните съдилища. Нашия парламент неколкократно е заявявал, че не може въпросът да бъде оставен на националните съдилища. Това е, е все едно да кажем не ни пука. Разполагаме с важни инструменти на равнище ЕС, за да може въпросът да бъде уреден добре. По-добре е да кажем нещо преди нещата да тръгнат в погрешна посока. Дори да знаем какво се случва, понякога продължаваме да твърдим, че всичко е наред. Само, че този път не желаем да процедираме по този начин. Едва ли и комисията иска. трябват ни малко повече действия. Нека петицията да остане отворена и да настояваме комисията да разгледа директно нарушението на директивата. Благодаря. Госпожа Сентел, благодаря и на жалбоподавателите. Първо, бих, бих искала да се обърна към комисията и да посоча, че на 8 февруари 2017 година на заседание се каза, че първоначалният проект е бил променен. От тогава се опитваме да получиме информация и да разберем къде минава новото трасе. Комисията ни, ни, ни, ни препраща към испанското правителство и казва, че проекта е в ръцете на а, испанското правителство. Опитахме на три пъти да получим информация от а, компетентното министерство, което обаче не ни предостави необходимата информация информация е отказана както на жалбоподавателите, така и на мен в качеството ми на евродепутат след третото след третото искане реших, че ще поискам информация посредством комисията по петициите. Това е недопустимо по силата на регламент 347 от 2013 година, съгласно който регламент трябва да се предостави точна и ясна информация на гражданите, които са засегнати от даден проект. Но трасето беше отклонено, но не знаеме на къде. И испанските власти крият информацията от нас. Затова обръщам се към комисията трябва да поискате информация от испанското правителство и да се разбере какво е точно трасето на а, новия проект. А, ще се реализира ли проекта? И трето, а, настоявам също така проекта всъщност да бъде отменен. и същевременно комисията по петициите трябва да направи всичко възможно, за да се изясни е, какъв е маршрута на нов. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на жълбоподавателките. Тук не става дума за испанското правителство. Тук става дума и за е, правителството на Португалия. И Португалия също е засегната от е, този проект. От 2000, през 2014 година, заедно с Ана Миранда, е, включих, е, пред, представихме жалба относно това трасе и не получихме никакъв отговор, защото става дума не само за испански проблем, а за европейски проблем. Не трябва да се да се забравя, че тук е засегнато и население от, в северната част на Португалия. С, с а, раз, не, не може проблема да се приключи и с овоз но същевременно не, не, не са изпълнени и разпоредбите на директивата за околна среда. Е, жалбоподавателите не са били поканени на разговор и обсъждане на а, е, този проблем. В този смисъл, както и преждеговорящите, считам, че петицията трябва да продължи да бъде отворена предвид изложените аргументи от а, жалбоподавателите, депутатите, включително от комисията. Защото ако очаквате информация, то това означава, че трябва петицията да бъде е, е, отворена няма никаква причина и никаква информация. Господа, е, госпожа Ефара. Благодаря. А, по, по силата на казаното от информация. Господа, е, госпожа Ефара. Благодаря. А, по, по силата на казаното от а, жалбоподавателите ставаше дума за един проект за свързване на електрически, на електромрежи от Португалия и Испания. И съответно има а, нарушение на директивата за околна среда. А, предприемачите са а, фирмите Рене и Ре от Испания. А, от Околната среда на Испания също времено са за, включени са и португалските власти, и общински власти. Всички те трябваше да а, значение а, за целия Европейския съюз, а, включително и за насърчаване използването на въз, възобновяема енергия в Испания и а, Португалия. Така че аз също смятам, че около проекта. А, и, е, но същевременно да се е, предприемат всичките мерки, за да е, може подобен проект да бъде реали... осъществен, но с най-малко последици за Галиция. И но, но същевременно не трябва да забравяме, че става дума за един проект. Само да ви кажа, че много, много, много, много редко се случва наистина всички политически групи да е, са така единодушни. Имате, имате думата за още три минути. Но имаш консултатос ен 4 años. Е, хората, които живеят в е, региона. Но а, но, но аз самата не съм ходила много на училище и не мога да под, под, подкрепя това, което искаме. Така че от името на жителите, които са за... Благодаря за подкрепата от всички а, а, представители на Европейския парламент. Благодаря ви, казва председателката ви. Благодаря петицията да остане отворена и комисията да настоява за цялостен овоз, тъй като за момента не разполагаме с нищо. Овоз е абсолютно необходим в дадения случай. Keep harassing whatever... И Междувременно петицията остава отворена и междувременно ще се, ще, ще се опитаме да упражняваме натиск върху всички е, власти с цел изработване на увоз. Също, същевременно ще изпратиме писмо до властите в Испания и Португалия, е, с което ще им сигнализираме, че ние проследяваме развитието на е, въпроса, тъй като става за един общоевропейски проект, който същевременно има отрицателни последици за населението и тези отрицателни последици ни задължават нас като членове на а, тази комисия да работим по нея. Както каза госпожа Сендрас Родригес, проекта е променен, така че ние трябва да знаеме какви промени са били внесени, в каква посока. Сендрас Родригес, проекта е променен, така че ние трябва да знаеме какви промени са били внесени, в каква посока. Стави изчерпателна информация по въпроса. Така. Междувременно искам да благодаря на госпожа Коста за това, че ни представи по такъв така вълнуващ начин този на госпожа Коста за това, че ни представи по такъв така вълнуващ начин този завръщане от дома и продължете да бъдете все така борбени. И сега минаваме към следващата петиция 0328 е, относно а, излагането на селскостопански работници на пестициди. Жалбоподавателят не е тук, но комисията е тук. Така че приканвам комисията да вземе думата по... Във Франция които са извършвали своята дейност без да бъдат информирани от работодателя за потенциалната опасност е, и същение във Франция малко по-късно тази година. На 26 януари комисарят изпрати писмо на вносителите на петицията, на петицията, за да получи съответната информация, колкото се може по-бързо. Информация свързана с директива 2000. Планиране на одитната проверка в Франция. Одит е по смисъла на директива 2928, която покрива голям брой аспекти, но в случая имаме три, които ще бъдат разгледани, а именно съхраняването на пестицидите, обучението на работниците, които използват пестицидите и система за събиране на информация за хронично натравяне и интоксикация при употребата на пестициди. Одита е по смисъла на директива 2928 всяка директива, всяка, всеки аспект, който е свързан с директиви 9824 и 2437 ще бъде представен на Генерална дирекция за етост. Тази одитна мисия ще се проведе във Франция, единия от които ще бъде Британия. Ще се срещнем с представители на компетентните органи остана, единия от които ще бъде Британия. Ще се срещнем с представители на компетентните органи там. След като приключим одита, ще изготвим доклад, който ще предоставим на компетентните органи на страната, за да направят евентуални коментари. Очакваме доклада да бъде публикуван в края на 2018 година. Uh, yes, regarding uh, the aspect uh, concerning um, the Invoke Directive, Относно директивите 98-24 и 2004 от Агени, в това отношение Европейската комисия вече посочи, че тези директиви трябва да бъдат транспонирани. В този конкретен случай те са транспонирани от Франция, така че случаят е изолиран и по принцип той е в правомощията на държавите членки. Те трябва да следят за изпълнението на националния закон, който транспонира европейското законодателство по този въпрос, а именно дали се обърнал към тях по отношение на изпълнението на директивата. Тъй като, повтарям, случаят е в правомощията на съответната държава членка. Но след одита, ако получим допълнително отлично много ви благодаря. Чудесно. Маргарет. Suggest... Благодаря на комисията. Комисия да разгледа петицията, след това да получим и обратна връзка от Европейската комисия, след като се проведе одита. Благодаря. Е, нека да оставим петицията отворена да получим. Леонора. Благодаря ви. Аз също бих искала петицията да остане отворена. Смятам, че ще е добре да се запознаем с резултатите от одита на Европейската комисия. Темата е изключително важна. И да изпратим а, досието на Комисията по пестицидите, все пак и ние трябва да се занимаем с въпроса. И тук ще направя един политически коментар. Определено не сме успели да направим така одобрените химически вещества действително да бъдат безопасни за човешкото здраве. предвид големия брой издружения, които се борят за правата на хората, пострадали от пестициди, и въпреки всички доклади, които получаваме за остатъчните вещества в продуктите, въпреки тяхното отражение върху екосистемата, водата и храната, трябва да продължим да работим, защото до сега не сме го правили. Петицията трябва да остане отворена. Председателката, сега е един от тези моменти, в които бих искала да благодаря на да извърши одита през май и юни, да ни спрати доклада в края на годината. До тогава ви пожелаваме успех. Очакваме ден петиция 600 от 2017 година, внесена от Феличе. Петиция 600 от 2017 година, внесена от Феличе Сарони от името на Асоциационен Арес Синкостеле. Става въпрос за изменение на план за превръщането на бивша промишлена зона в градска зона за търговия и отдих. Вносителите на петицията са тук. Ще ви дам за това, че ние не сме съгласни с превръщането на една бивша промишлена зона в градска зона за търговия и стои и отраженията върху общественото здравеопазване, върху здравето на хората, извинете, Тук са засегнати три общини на изток от Милано. Това умение, е по смисъла на което общините и региона се опитаха да а, променят катега, категорията на тази зона, в която така че тя да бъде смесена. А, както беше смесена, така тя се превърна в търговска и жилищна зона, както и зона за 70 000 квадратни метра. Виждате тук стария търговски център и новия търговски център. През 2000 център целта беше той да бъде разширен и да се добави нова продажна център. Целта беше той да бъде разширен и да се добави нова продажна център. Качеството на въздуха в нашия регион е едно от най-лошите в Европа. А ако се отвои територията на търговския център, това означава да се отвои и трафика на автомобили, които ще се опитват да достигнат до тази зона това само ще увеличи атмосферното замърсяване в района, при положение, че то вече е достигнало критични стойности. Разполагаме с данни, които показват а, това по европейска норма максимума дни, в който може да има превишаване на замърсяването 35, е а ние сме много над тази стойност. Понякога се стига до 200 мг на кубичен метър, което означава, че има пикови замърсявания – дни бяха над средните допустими стойности на ПМ10. И а, лошото качество на въздуха. Смогът води до а, много а, последствията а, са огромни, ако се стигне до отвояване на територията на търговския център. Да, в този регион. Сега ще дам думата на Давид. Благодаря. Бих искал да благодаря на Европейския парламент за това, че ни дава възможност да представим петицията си, която е подписана от много наши съграждани. Подчертаем, че в нашата петиция се говори за две неща за здравето и за околната среда. Надявам се, че комисията ще предприеме мерки. от 2014 година не са предприемани действия, за да се спре проекта. Този проект не взема предвид целите фиксирани в директивата 52. Uh, Благодаря. Представителката на комисията е тук. Имате дума. Благодаря, госпожо председател. Тази петиция повдига проблеми, за които са в правомощията на държавите членки. От увоз на тази програма трябва да бъде включена в стратегическата екологична оценка. В случая стратегическа екологична оценка е била направена през октомври 2017 година. Жалбоподавателят твърди, че, че е, компетентните власти не са се уповавали на необходимата стратегическа и култура. СЕО е свързано с НК, за да няма а, препокриване на процедурите, но а, а, да. В, знаеме, че е, комисията е започнала процедура за на... Сега, като, като, като, като цяло тук националния съд е компетентен и в... Грация, президенте. Е... Позволете ми да коментирам отговора на комисията. Тук става въпрос Виждаме, че не са предвидени мерки, мерки за компенсация. В близост има чудесни планини, където могат да се карат ски и така нататък. Това е недопустимо. Подобна ситуация в близост има чудесни планини, където могат да се карат ски и така нататък. Това е недопустимо. Подобна ситуация провинция Милано вече съществуват и други проекти за разширяване на други подобни. И затова бихме желали да обърнем вниманието ви тук върху този проблем в Италия. Господин Галети не се умява да опазва общественото здраве, здравето на своите граждани и, то, и плаща за целта висока цена или от Европейския съд. Така че ви моля да оставим е, отворена тази петиция, защото могат да бъдат и към гражданите, които са събрали 900 подписа. Маргарет. Да, и аз като колегата искам да подчертая следното. И, съгласна съм с това, което вие казахте. Е, проектът е, е променен. Има планове за разширяване. За целта се нуждаем от оценка на въздействието. И се надяваме комисията а, съвсем скоро да приключи тази оценка на въздействието. И аз наистина съм много притеснени относно прилагането на директивата за съвсем скоро да приключи тази оценка на въздействието и аз наистина съм много притеснени относно прилагането на директивата за прилага в Италия. Нека комисията да направи нещо. Председателката, разбира се, това толкова нормално до човешкия разум. Виждаме, че това е една скиор да се строят такива центрове. Благодаря ви, господин Вали. Grazie президенте, grazie per ospitarmi. В вашата комисия, която е изключително много важна. Тук става въпрос за моя регион, който, за съжаление, е един от най-замърсените не само в Европа, но и в света. За щастие, Алпите са при нас, в нашия регион. но а, това възпрепятства циркулацията на въздушните маси. Създават се а, въздействието, ефекта на котловината. което води до замърсяване на въздуха. Но политиката също не работи по въпроса. Продължават да се строят магистрали, нови пътиката също не работи по въпроса. Продължават да се строят е, магистрали, нови пътион специално. Някои споменаха да се е, налагат, е, наложат санкции, финансови санкции спрямо Италия. Съгласен съм. Гражданите вече протестират в този регион, защото тези граждани страдат от неоплазин, тум санкции, финансови санкции спрямо Италия. Съгласен съм. Гражданите вече протестират в този регион, защото тези граждани страдат от неоплазин, тумори и други заболявания. Това е сериозно. Намаляват работните места. Така, това е доста съмнително економическо развитие. Трябва да се помисли върху него беше споменат туризма и това е недопустимо. Чухме, че това не е единственият пример. Съществуват и други инфраструктурни проекти и то в Тицията трябва да остане отворена, трябва да се а, отправи писмо към правителството в Италия. и предложим. Става въпрос за решение от економическо естество, но решение и от политическо естество, както и колегите преди мен посочиха. Позволете ми да добавя нещо. Когато се създават такива огромни търговски центрови, естествено, че малките семейни магазинчета, разбира се, загиват. Това е факт. Така че властите, местните власти, трябва да си дадат а, а, сметка. Те трябва обаче да знае, че нашата комисия много осторожно ги наблюдава. Наблюдава ситуацията. А, защото тук става въпрос не само за економическо развитие, но за това, че се иземва земя от природата, намалява свободната, чистата природа и така нататък. И комисията каза, разбира се че е, държавите членки е, е, са тези, които следва да транспонират, изпълняват и спазват европейското законодателство. Сега не може, разбира се, да се подхожда с недоверие. Обаче, когато не може да, да процедираме по този начин. Първо да се създаде един такъв голям инфраструктурен проект и след последствия да се установи, че не са спазани разпоредбите. Нали? Това е малко със закъснение. И компетентните власти не са си свършили работата. Така че комисията трябва да гарантира още в начален етап да се спазват всички а, а, аспекти и е, разпоредби. Сега, дали е, са рентабилни тези проекти, това не е наша задача. А, но аз знам, че а, е, подобни огромни проекти, разбира се, са свързани с иземането на много земя в Европа има програми, които се финансират за обеселяване, за строежи на нови улици, пътища, магистрали и така нататък. Така че трябва да бъдем вниматели за как, внимателни къде финансиране и настоятелно моля комисията а, да гарантира спазването на европейските закони. Okay. Again. Да, благодаря ви. За пореден път всички политически групи говорят с един глас. Днес поне е така. Благодаря ви за пореден път. Е, всички политически групи говорят с един глас. Днес поне е така. думи. За проект, който се планира и още не е одобрен. В момента се чака решението. Ние продължаваме да наблюдаваме ситуацията и ще ви информираме своевременно. В момента се прилагат мерки или са предвидени мерки за мониторинг и ще ви информираме своевременно. В момента се прилагат мерки или са предвидени мерки за мониторинг и корекции ще видим какви ще бъдат резултатите. Аз представих именно този проект за промени, който, разбира се, може и да влезе в сила. Надяваме се в Ломбардия отделните дейности и процедури да бъдат съгласувани. Към момента наблюдаваме противоречия между различни проекти, разминавания – които до известна степен ще доведат до създаването на а, нови работни места, поне в а, провинция Милано. Важно е тези работни празни. Благодаря ви. Позволете ми аз да добавя а, следното. През 70-те а, идеята е бившия завод да бъде трансформиран, преобразуван. Това не е устойчиво. Тук става въпрос за живота на бъдеще поколения, на хората, които живеят там, в този регион. Може би тук става въпрос за частичен случай. Т.е. строежа на този е, невероятно огромен търговски център. Но той е свързан с Нека да запазим вниманието си върху случая. Нека петицията да остане отворена, да изпратим писма, както Елеонора предложи към компетентните органи. И а, сме благодарни на комисията за това, че ще ни изпраща актуална информация. И предполагам, че комисията ще ни е, подаде актуална информация по 1523, по една друга петиция. Разбира се, ние ще оставим отвора на петицията. Ни подадохте тази информация а, относно подобни явления, тези шопинг молове, търговски центрове. Странното е, че хората ги искат. Нуждаем ли се обаче от тях? И както Елеонора каза, не знам дали изобщо можем да се справим. Ние искаме да бъдем на слънце, искаме да бъдем на чист въздух и така нататък. Всичко това е толкова изкуствено, тези шоп молове. Така че благодаря ви. Вие ще се върнете отново във вашата красива родина и се надяваме, че има зони там, които са защитени. Нека да преминем към следващата петиция 274 от ЕС. Жалбоподателят не присъства, но Господин Сварк от комисията е тук. Имате думата. Thank you, chair, for the floor. Благодаря, госпожо председател. Петицията засяга а, жалбата на господин Хациват за това, че той е, е преследва националната правна система. Ние разгледахме а, въпроса за а, злопотреба с европейски за вида европейски проект или програма. Коя финансова година не се опоменава и така нататък. С оглед на това, ние няма възможност да идентифицираме с съответната документация и също е на мнение, че няма достатъчно информация, за да започнат разследване от тяхна страна. Това е всичко от наша страна по тази точка. Благодаря. Пета? По тази а, петиция. Ако разбира се, жалоподателят подаде необходимата информация, тогава можем отново да отворим. Но разбира се, както комисията каза, ние не можем да се намесваме в работата на правосъдието в държава член. Той може отново да се обърне към нас, ако има конкретна информация. Но смятам като тази петиция. Това е петиция от 2013 година, преди мандата наш. Аз не, не председателствах комисията. Смятам, че това още в самото начало свързана с която става въпрос за злопотреба с европейски фондове. Разбира се, това е информация, която засяга Олаф, но няма никакъв смисъл да петицията да остане отворена. Така че приключваме работата по нея. А сега преминаваме към следващата. А, аз е тук. Имате думата. Моето предложение за мен е, е чест Предложението на президента Макрон за обществени допитвания е систематичен. Проекта Спинели за граждански катедри и центрове може да гражданските катедри, от друга страна общините. Целта Целта е да се обсъждат и разглеждат европейски проблеми, трябва да бъдат добре запознати с европейските въпроси, но в крайна сметка целта е точно да се свържиме обратно с гражданите, как се доведат до един истински граждански диалог, ще се организират мероприятия в кварталите, в селата, обучени по европейски проблеми. Но до този момент комисията в никакъв случай не е предложила някакви за подобни инициативи, в, като при един доклад през 2017 година инициатива, която да откликва директно на това искане и, и същевременно би Алтеро Спинели. Благодаря ви. Сега давам думата на господина Галянос от комисията. Тура и образование. Бих искал да благодаря на жалбоподавателя и да кажа, че от изцяло сме съгласни с казаното от него и споделяме казаното от него че са необходими допълнително на някои инициативи, които вече се провеждат, като е, примерно наградата Тиеро Спинели за повишаване на осведомеността, която за пръв път е, бе връчена през 2007 европейски програми, които имат е, за цел да достигнат и да приобщат колкото се може повече европейски граждани, като а, ги осведомат относно също така нови мероприятия, а, които между, междувременно бяха предприяти след подаването на петицията. Първо, миналата есен комисия формиране, която се нарича Европейския съюз, който дава, Европейския съюз, който овластява и Европейския съюз, който защитава. Това е кампания, която има за цел да подобрат да подобри е, програмата Erasmus Plus и която ще включва от тук е, нататък точно измерението, на което наблягате. И по-спетивата Жан Моне. Така че в усъвременената версия на инициативата Жан Моне има е, мрежи за от, отлични от каталог или в тези насоки сме включили е, специални мероприятия, насочени към е, е, общините и общинските съветници. Бенефициентите по инициативата Жан Моне, тези бенефициенти трябва да организират мероприятия на местно равнище с град. Примерно професорите по инициативата Жан Моне се насърчават да организират мероприятия в, която, в които да участват представители на местните органи на властта, като кметове и а, другите учебни заведения. Целта е да се включат по-активно да се включат по-активно гражданите, а в бъдеще да има задължително преподаване на такива компоненти в образователната система. Цел, целта е повече да с по-добра информираност, по-добра осведоменост, по-голямо участие на гражданите в Европа. Но това трябва да, за, трябва да започне още рано в процеса на образование. И за това смятаме, че наистина това измерение трябва да намери своето място в учебните програми в бъдеще. Просто това да бъде нещо като задължителен предмет в училище, да се включат по-активно гражданите, а в бъдеще да има задължително преподаване на такива компоненти в образователната система. Цел, целта е повече да с по-добра информираност, по-добра осведоменост, по-голямо участие на гражданите в Европа. Но това трябва да, за, трябва да започне още рано в процеса на образование. И за това смятаме, че наистина това измерение трябва да намери своето място в учебните програми в бъдеще. Просто това да бъде нещо като задължителен предмет в училище, още в началните класове. Благодаря ви за така подробното обяснение и е, за личното ви е, така, участ неговото, за излагането на неговото искане. Благодариме и на Европейската комисия за, за новите мероприятия. Разбира се, мисля, мисля, в нашите правомощия са подобни мероприятия. Ние приехме един доклад, в който изразихме необходимо европейски дейности, включително и местните органи на властта. Тоест, гражданите не трябва да бъдат само бенефициентите, те трябва да бъдат и е, инициатори на е, инициативи. Е, Съвремен писмо до съответните ресорни комисари, като им при, припомни а, техните задължения. А, и комисията Руса И, и докато очакваме допълнителен отговор с, от комисията за по-нататъчното ни сътрудничество, смятам, че трябва петицията да остане от получиме е, тази, тези документи от комисията и да работим съвместно по тях. Благодаря, за едно трудно име на господин Харуеги Харугуетон. Благодаря ви. Обикновено колегите ми не успяват да произнесат името ми, но вие успяхте. Бих искал да спомена, че наистина ми харесва предложението на господина Бесера. Ние също искаме да, тази петиция да остане отворена Благодарим на Дамян Масиес за предложението и начина по, кай, по който той ни е, обясни нещата. Искаме да създадем европейски демос, европейски народ, е, за да е, дадеме живот на, това, на тази прекрасна сграда Европейския съюз. За може би е, учебните заведения, общинските заведения, е, общините не участват е, достатъчно в строежа на Европейският е, съюз. Включително и на спортните площадки и на други места може да присъстват европейската и, идея и а, те да бъдат а, място, където да се разпространяват европейските ценности. Защото нека не забравяме, че, в, а, че, че Европа е излезла също така, единството на Европа е излезла от големи спортни а, мероприятия. Трябва също така да, да се използват и учебните заведения, където няма достатъчно разпространение на европейските идеи, е, включително и висшите учебни заведения. Е, както съм съгласен и с предложението е, общините, общинските съветници да участват в тези инициативи.